при все, че те все още не са официални. Ще направя няколко съобщения. По доклада за корпоративната социална отговорност постигнахме споразумение за това той да бъде изготвен от НП. Все още не е посочен конкретен докладчик. Лице за контакт относно правата на детето е колегата Лихтенбергер. Колегата Рафаеле Балдасаре е докладчик. Für die Regulierung по Европейската заповед за запазване на сметките. По правосъдната програма лице за контакт е колегата Берлингер. Говорихме за междуинституционалното споразумение за добро финансово управление. Докладчик по тази тема е Дагмар Рот Берент. По темата за доброволно даряване на тъкани и органи докладчик е колегата Масталка. По темата регламент за програмата за потребителите, за докладчик бе посочен на колегата Викстрам. Колегата Викстрам е докладчик и по темата за агенциите за кредитен рейтинг. По отношение на дружествата за колективно управление на права върху интелектуалната собственост, докладчикът ще бъде договорен между НП и социалистите. За четвъртата и седмата директива за Счетоводните отчети също все още предстои излъчването на докладчик. Това бе всичко за резултатите от вчерашното заседание на координаторите. Допускам, че нямате възражения. Преминаваме към дневния ред за днешното заседание. <clears throat> Съгласуван европейски подход за колективна защита е първата ни точка. Нямаме много време. Малко закъсняхме с започването на работа. Днес ще проведем и първата същинска дискусия на внесените изменения. Може докладът да бъде гласуван през декември тук в парламентарната комисия, а гласуването в пленарната зала ще се състои в началото на идната година. По самия доклад ще кажа няколко уводни изречения. Текстът е в съзвучие с взетите от Европейския парламент решения през изминалия му мандат. Става дума за решенията за Бялата книга относно исковете за колективна защита в областта на законодателството за конкуренцията. Ще спомена две неща, по които според мен сме постигнали консенсус тук в парламента. Първо, повечето колеги се обявяват против прилагането на американския модел към колективните средства за защита. Не искаме да прилагаме а, инструменти като условни хонорари за адвокатите и други. Ще уважим законодателството в държавите членки, но това е проблем по отношение на процедурата opt-in и opt-out. В европейското законодателство се изключват разпоредбите за опт-аут, тъй като това би довело до стълкновение с националните разпоредби. През изминалия мандат се споразумяхме за прилагането на хоризонтален подход – Доколкото разбирам, приложното поле на хоризонталния подход се тълкува различно от различните колеги. Някои я тълкуват по-разширително, с по-голяма лекота. Обявяват се единствено за издаването на насоки от Европейската комисия. На основата на тези насоки отделните отрасли могат да представят свои предложения. Моето лично мнение е, че що се отнася до хоризонталния подход, това не би било достатъчно поради една проста причина. Не говорим за материално-правни разпоредби в областта на конкуренцията и защитата на потребителите. Вероятно не говорим и за материално-правни разпоредби по отношение на капиталовите пазари. Става дума за процесуално-правни разпоредби. Според мен, в такъв случай определени елементи в зависимост от сектора могат да бъдат обект на предмет, извинете, на специални разпоредби, но става дума само за отделни елементи. А що се отнася до производството като цяло, мисля, че трябва да приемем максимално хармонизирани процесуално-правни разпоредби. В идеалния случай, следващата година Европейската комисия би следвало да излезе с законодателно предложение за хоризонтален подход по отношение на приемането на процесуално-правни разпоредби. Не трябва да възприемаме американския подход. Трябва да се наблегне на законодателството за картелите, както и на искове за колективна защита, внесени от потребители. Мисля, че това би бил по-добрият подход в сравнение с другата альтернатива, която се предлага Съгласно другата альтернатива ще се приемат много различни законодателни актове, например трудовоправни разпоредби, разпоредби за околната среда и така нататък, в зависимост от специфичния отрасъл. Когато започнах работа тук, водихме разисквания за директивата за професионалните квалификации. Към момента действаха 35-37 различни директиви за професионалните квалификации. И това ми е останало в памета като ужасен пример. Затова тогава възприехме хоризонталния подход, като се споразумяхме, че за отделни професии може да се приемат специални разпоредби. В случая също трябва да избегнем подобно разпокъсване на разпоредбите. Знаем, че съветът на ниво съвет срещаме яростен отпор към направеното предложение. Ако се съсредоточим върху подхода, основаващ се на отделни отрасли, има вероятност процесът да се блокира на ниво съвет. Постигнахме консенсус още по време на разискванията за Бялата книга през изминалия ни мандат. Споразумяхме се за това, че би било разумно да се приемат общоевропейски разпоредби за колективните средства за защита. Причината за това е, че е голям броят на подобни искания, за това би било добре Европейският съюз да приеме законодателен акт. Предлагам днес да проведем разискване на доклада и на внесените изменения. През седните дни ще предложа конкретни компромиси на колегите докладчици в Сянка. Ще се опитаме да намерим решение, на основата на което да постигнем мнозинство за гласуването през следващата година. Става дума за гласуването в пленарната зала. Според мен то няма да може да се състои по-рано от февруари идната година. Това бе всичко от моя страна. Сега можем да преминем към разискванията. Ще дам думата на колегите, но преди това на комисията и най-накрая на колегата Берлингер. Кой представлява комисията от тук присъстващите? Commission. My name is Wolfgang Mederer, uh, European Commission, uh, DG Wolfgang Медерер, Европейска комисия. Между другото, всички останали представители на генерални дирекции, които са свързани с темата, са също тук. Благодаря първо за интереса е, по темата за колективна защита особено на докладчика господин Лене за проекта доклада. Мнението на Европейския парламент са изключително важни за Европейската комисия, особено по отношение на решението, което предстои да бъде прието. В момента оценяваме реакциите от процеса на публична консултация – ще преценим много внимателно какъв да бъде обхвата на всяка инициатива, която ще предложим особено механизмите за защита и ще отчетем опита на всички национални правни системи. В е, проекто доклада има много ценни предложения и идеи. Ще ги обсъдим в подробности и то съвсем е, добронамерено. Ще излезем с съобщение за един обобщен подход към е, въпроса за колективната защита съвсем в близко време. И в такъв смисъл много внимателно ще изслушаме и мненията на парламента. Благодаря. Благодаря. Колегата Берлингуар сега, моля. Аз искам да поздравя нашия председател и, за нашия, и нашия докладчик за направеното настъпление, защото цялостната позиция, която той изрази и връзката, която направи с решението на парламента от 2009 година, факта, че той винаги говори за процесуално право, това е ясно тук. Тук не става дума за материално право. Той говори за обединяване за общностен подход и създаване на единно правно основание за колективните искове, като необходима предпоставка за изработване на решение, което никак не е лесно. Обаче председателят на нашата комисия, господин Ленен, наистина положи много усилия, така че се получи добра дискусия, която ще доведе до резултат. Аз бих казал дори и следното. Много е важно първоначалното позициониране на темата. Ние искаме да постигнем резултат. Така не беше преди няколко години. В началото на разискването по тази тема имаше съвсем различни моменти в дискусията. И мнението на публичните субекти, всъщност общественото мнение показа противоречията, които съществуват в а, тази материя. Важна е обаче решимостта да се действа. Ние сме политически обединени и а, ние ще бъдем изложени на натиск от всички страни в обществото, но тази комисия има едно предимство. Тя може да се защити с изключение на случаите за авторското право, ние можем да се защитим от идеологически нападки или въпроси. И мисля, че тук съществуват много добри изходни условия да постигнем резултат. Първите признаци и първите сведения, които чухме от комисията за резултата от публичното допитване са много положителни. 80 съюзи на потребители, 60 е, експерти от е, различни страни, а също и други участници в пакетата казаха, че трябва да бъде намерено решение на този въпрос. Виждате, че темата има много голям отклик в е, обществото и това още веднъж укрепва нашата позиция, че ние трябва да действаме ясно и открито. След това още един а, общ знаменател, който ни обединява. Ние не искаме американско решение тук, защото то отваря вратата към злоупотреби. Там, където се търси а, справедливост, не можем да си позволим инструменти, които а, създават а, почва за злоупотреба. Правосъдието има традиция в Европа и не могат да се допускат спекулации и спекулативни инструменти, така както много често се случва в американското правосъдие. Примерът, който посочи нашият председател във връзка с обвързания с спечалването на делото хонорар на адвоката в Америка. Ние това не можем да си представим тук. Нашата комисия е решила твърдо да не допуска злоупотреба. И още нещо искам да посоча. От различните политически групи бяха внесени искания във връзка с уредбата на тази правна материя и видяхме различията между различните политически групи по този въпрос, но все пак се очертава една обща линия – Естествено, това, което внася политическата група на социалистите е белязано от знака на нейните представи, също се отнася за либералите, за зелените. Те също внесоха изменения, които не са много различни по същество. Така че още от самото начало мога да кажа, че ние е стъпваме върху една обща позиция. Добре е, ако продължим да си сътрудничим и отстраним е, евентуалните противоречия чрез компромисни изменения по този доклад. В е, групата на социалистите имахме различни заседания, в които участваха представители на различните специализирани комисии – Имам предвид ЕМВИ, тук имам предвид също и Комисията по вътрешния пазар или пък Комисията за защита на потребителите. Ние всъщност искаме да покрием целият този спектър и тук не смятаме да подвеждаме всичко под един и същ знаменател. Трябва да бъдат взети предвид и различията в мненията. И още нещо искам да добавя. Необходима ни е ефективна норма, не, ние е необходимо само е, soft law, т.е. необвързващо право. В процесуалното право ние трябва да се погрижим за гражданите и за е, възможността те да реализират правата си. Тези, които е, бяха против в началото, си мислиха, че могат да избягат в указания с незадължителен характер, т.е. в софтлоу, но това решение всъщност е половинчато решение. Ние трябва да настояваме за реформи, които водят към конвергентност пред комисията. Тук са представени лица от различни дирекции, различни генерални дирекции в комисията. Разбира се, е добре да има и различни мнения, обаче в даден момент комисията трябва да изработи единно становище, единен подход и то не само по отношение на колективните искове, и при други теми е така, че вътрешните напрежения и раздори в комисията вредат на нашата работа. Желателно е комисията да излезе със съобщение, в което се отразява единното им мнение. Както беше вече заявено и както каза нашият председател, да бъде представено едно а, е, общо предложение. След това искам да кажа нещо във връзка с а, е, колективните искове. Естествено, ние можем да говорим по тази тема, можем да говорим за тези альтернативни инструменти на правото. Можем да кажем, че трябва да направим първите стъпки и след това да видим дали чрез изменения можем да постигнем решение на този въпрос. Връзките между хоризонталния и вертикалния подход са много важни. Ние трябва да кажем да, трябва да имаме хоризонтален подход, една обща дисциплина, но все пак след това трябва да бъдат въведени специфични норми. Този въпрос например, е изключително важен, когато става дума за опт-аут. Ние не трябва да кажем просто да, опт-аут. Ние всички сме против, обаче аз все пак бих искал да предложа да избягваме драстични позиции, като тази, която би довела до неефективност. Става дума за това да се подбират ефективни в правно отношение формулировки, които не винаги са в угода на политиката. Мисля, че тук ни е необходимо предложение, което ние да изготвим. Комисията също прави това. Но как можем да изработим това предложение? Трябва да имаме една обща позиция, която да ни доведе до ефективно решение. Благодаря. Благодаря на колегата Берлингуер. Much, Даяна Уолис. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря и на господин Берлингуер за толкова обмислените коментари. В моята група също отделихме време колегите от различни комисии, които работят по това предложение и се опитахме да си представим как самите ние бихме формулирали един кохерентен подход. Затова е добре, че комисията и отделните и генерални дирекции работят съвместно и се надяваме, че е, в скоро време ще излязат със становище, съобщение. Всичко това показва, че ние всички много внимаваме и обмисляме тематиката. Отправната точка за мен е, че това е въпрос за достъп до правосъдие. И този въпрос ни е безпокоил в миналото, защото като че ли има пропуск в европейската правна система. И ние трябва да реагираме. Но, както се изказаха тук колегите, тази реакция трябва да бъде много очевидно и ясно европейска в духа на нашата правна традиция и в духа на националните правни традиции. Тематиката също притежава потенциала да се вмести в така наречената програма на Комисията правосъдие за економически растеж, ако е, се използва както следва в е, е, отрасла, свързан с конкурентоспособността, особено от малки и средни предприятия, защото така ще се осигури добро функциониране на вътрешния пазар, на единния пазар това е, е в съзвучие е, с целите на органите, които се занимават с защита на конкурентоспособността. Как да постигнем обаче необходимото равновесие? Е, господин председател, вие говорихте за хоризонтални инструменти и е, в такъв смисъл това не би представлявало проблем, защото по този начин ще има процесуално правна кохерентност, която ние търсим. Ние в предходния си мандат отделихме много време да разглеждаме секторни или отраслови предложения в областта на конкуренцията и не успяхме в края на краищата. А ние с и аз и вие твърдяхме, че трябва да има хоризонтален подход – и сега се безпокоя, след като постигнахме подхода, който търсихме, трябва да внимаваме да не изпаднем прекалено много в духа на спазване на националните процесуално-правни разпоредби. И по някакъв начин, аз лично поне отразявам това в моите изменения – ние трябва да възприемем подхода за изграждане на една рамка, по който начин да дадем възможност, както направихме с директивата за посредничеството, медиацията, да дадем възможност за един унифициран подход в рамките на единна рамка в Европа. Това е нещо, което според мен би сработило. Също така ми се струва, че господин Берингуер в такъв смисъл е правилен. Много сме разсъждавали, много сме говорили за връзката между системата за колективни искове и Uh, и системата за колективно уреждане на спорове. определено нашето мнение мнение че медиация посредничество би било много полезно с цел да избегнем проблемите с американската система. Но ако голяма част от национално-управните разпоредби или конституционни разпоредби не дават възможност да се изключи възможността за достъп до съда, тогава се поставя въпроса как може да се създаде система, в която да има възможност за колективна правна защита, но да не се блокира окончателния крайния достъп до съда. Мисля, че има варианти. И преди да се предяви колективен иск в е, съответствие с националната правна система, дали това ще бъде пред е, съдия, омбудсман или друг е, представител, бихме могли да предложим варианти за средства за правна защита – и своего рода удостоверение, че това е начин по който може да се действа. Защото а, по директивата за искове за прекратяване на нарушения, само определени органи могат да предавяват из искове. И смятам, че това би било проблематично, защото ако огледаме какво се случва с последствията от тази директива, е, че подобни искове много рядко се предявяват. Защо? Защото има възможност те да бъдат направени, но после се слагат твърде много филтри, за да бъде задействана системата. Това е още една бележка в заключение, ако мога да направя. Тази тема се обсъжда вече от години. Особено въпроса за отраслови инструменти, свързани с конкуренцията. И ние трябва да формулираме нещата по правилен начин. Но не бива да забравяме, че в ред страни членки нещата всъщност се развиват доста по-бързо. И подозирам, че ако не внимаваме, в края на краищата посредством системата за взаимно признаване на съдебни решения и други механизми, които вече съществуват в европейските правни системи, ще се окаже, че някои елементи от, европейската, от американската система ще влязат в нашата правна система през задната врата. Затова трябва да търсим една е обща европейска рамка и то достатъчно скоро. Благодаря. Благодаря, колегата Тайм. Честно казано, преди да благодаря на докладчика, искам да кажа, че тук е, според мен е, няма необходимост от действие необходимост от действие не съществува, защото както преди, така и сега няма правен сравнителен анализ какви инструменти за защита на колективни права съществуват в държавите членки, за да могат е, да бъдат очертани дефицитите в правоприлагането, които биха могли да бъдат избегнати със съвместна европейска инициатива. Бях на всички изслушвания, дори е, изслушахме слушахме едно представене за португалски мерки за колективна правна защита, но мисля, че в тези държави членки, в които гражданите подават жалби и казват, че са им необходими още инструменти, има а, недостатъци в а, реализацията на правата на тези хора. И а, смятам, че а, тези проблеми водят и до по-големи разходи за съдебната система. В Германия, например, не е проблем да подадете иск а, на цената. 3 евро и 50. Това като че ли до някъде злоупотреба с правото, обаче при нас уредбата е такава, че права, страдата, която губи е, делото, всъщност поема разходите и затова много хора подават подобни искове. Аз обаче продължавам да виждам проблем в липсата на правно основание и цялата проблематика е добре изложена в точка 13 от доклада. Мога да си представя, че когато наистина става дума за трансгранични спорове, може да се се прилага такъв инструмент, обаче след като бъде направена една много внимателна проверка преди това и проучване. Там, където има злоупотреба от страна на предприятия и организации, държавата трябва да въведе забрани за подобни злоупотреби. Ще ви дам един пример от германската практика. Имахме проблем, който вероятно съществува и в други държави членки, а именно, че много фирми продават стоки по интернет и гражданите не са наясно, когато а, изберат а, някой продукт, а, всъщност трябва да заплатят такса за това. При е, стоките е ясно, обаче когато става дума за снимане на програми, е, въобще на софтуер, с много малки букви отдолу е написано, че това струва пари и хората като че ли не забелязват тези указания. Това беше една е, практика на злоупотреби от страна на интернет фирмите и смятам, че такива практики трябва да бъдат забранени от държавата. Това в Германия вече е направено и смятам, че това е правилният подход. За мен е абсолютно неправилно милиони увредени лица в Германия от такива практики в интернет да се обединят и да подадат колективен иск. Смятам, че тук трябва да действа държавата и да забрани такива практики, свързани с злоупотреба. Ние трябва да действаме, защото съюзите за защита на потребителите е, иначе няма да имат достатъчно права. Това казва комисията, е, това казват е, и колеги е, от от нас. Е, е, много казват, много от тях казват, е, че съюзите на потребителите като че ли се ползват с прекомерно високи права. Но аз бих казала, че това не винаги е така. Аз от 2009 година съм в парламента и когато погледна работата във връзка с лобизма, то тогава съюзите за защита на потребителите, за тях мога да кажа едно. Техният основен интерес е да могат да съществуват, да заплащат на своите сътрудници, да могат да увеличават техния брой и така нататък. Като адвокат мога да кажа, че ние в Германия още не сме прилагали колективни искове, но имахме някаква подобна констелация. След обединението на Германия реституирахме собствеността на евреите и е, е, исковете се подаваха от Jewish Claim Conference. Това беше всъщност е, една организация, един съюз. Проблемът беше, че трябваше да се заяви реституция по определени срокове и е, имаше много такива искове от страна на евреи, обаче за съжаление, тъй като голяма част от тях са в различни точки на света, не можаха да спазят сроковете, да научат на време е, кога трябва да подадат такива искове и е, това, което аз а,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 внесе е, колективен иск за всички тези имоти в Германия и след това се появиха наследниците, е, появиха се също и правомерните собственици, те се включиха в процеса и самите искаха да поемат е, производството в свои ръце. Те бяха до някъде принудени от Клейм конференц да направят това. И имаше някакви направо абсурдни извънсъдебни споразумения мнения. И е, аз бях свидетел, че в Германия хората с сълзи на очи казваха, че не разбират как е, вие ще представлявате моите интереси, а всъщност действате против моите интереси. Има се предвид тази Jewish Claim Conference. Не мисля, че една организация дори да защитава правата на милион или на 100 хиляди е, ищци, може наистина да защити е, в пълна степен интересите на тези тези хора. 10 000 е, души, 1000 души никога не могат да имат е, изцяло общи интереси. Интересите могат да бъдат защитавани само чрез подаване на индивидуални искове. Така че, е, както преди, така и сега, аз съм против цялата тази система и трудно мога да си я представя в случай с трансграничен елемент. Обаче, като погледна измененията, виждам, че там се проявява нежелание към въвеждане на американската система система, но всъщност на къде вървим в тяхната посока. Виждам изменения от британски колеги, е, чието предмет е все един и същ на европейско равнище да се въведат минимални стандарти. И мисля, че не би трябвало да се лъжим. Когато въведем минимални стандарти, мисля, че е, много лесно можете да си представите как националното британско право ще бъде наложено в цяла Европа. Това се отнася и за доста държави членки в Европейския съюз. Ние сега е, сме свидетели видели как американски адвокатски кантори са специализирани да откриват свои клонове в Великобритания. Защо го правят това? Защо разпространяват брошури дори и в нашия парламент, където е, се говори за бъдещето на Европа? Тук Лондон е на първо място в тези дейности. Мисля, че никой не е очуден. Аз е, съжалявам, Даяна, че го казвам, смятам, че всичко това е нещо, което се диктува от британски адвокати и като гледам измененията за тези, които могат да внасят колективни искове, ми това са организации. Няма значение е, какви организации са това. Смятам, че тези организации и съюзи обаче трябва да имат необходимата квалификация и е, на мен е, всъщност е, ми е съвсем ясно, че за всичко това стоят адвокати, потребителят Хикс или Y винаги трябва да се обърне към адвокат. В Германия мога да кажа, че който е юрист в такава организация за защита на потребителите едва ли е сред най-добрите юристи в Германия. Така че по този начин какво се получава? Всеки трябва да потърси индивидуално правен съвет, а топ юристите се намират в наистина водещите адвокатски кантори. Така че каквото и да запишем тук, винаги ще е, стои зад тези разпоредби огромното международно адвокатско лоби. Аз мисля, че това е една индустрия, която е насочена към малките и средни предприятия. Като погледнем в САЩ, много голям е броят на случаите на несъстоятелност и сега точно в кризата, ако въвеждаме такива инструменти, това е рисковано, нека да ги въведем, когато мине кризата, така че малките и средни предприятия предприятия в Юго-Источна Европа и във всички други страни, където има проблем с несъстоятелност и то в момент на криза, нека те да не бъдат е, конфронтирани с подобни абсурдни изисквания и решения. Ако ние въведем подобно нещо, е, аз мисля, че не можем да оценим какви ще бъдат е, последиците за економиката. Как след това ще можем да неутрализираме тези последици? Аз е, никога не съм била свидетел закони просто да бъдат заличавани без всякакви последици. Гледам измененията внесени от колегите едно по едно и просто не виждам по какъв начин можем да избегнем англоамериканските условия тук и англоамериканските принципи и дадености. И за това да, е, бих казала, ако бъде прието такова нещо, то е в много тясно ограничена област и, е, както предложи Хелене, само чрез хоризонтален подход, т.е. едно и също процесуално право в тази област да действа във всички държави членки. Ясно е, че когато установим минимални стандарти и върху тях се насложи британското процесуално право, мисля, че съвсем ясно е, че ще се подават искове само в случаи, когато материалният интерес е голям. Така че не може без хоризонтален подход. Във всички случаи аз ще подкрепя доклада на господин Лейне и няма да се присъединя към други изменения. Благодаря. Благодаря това, което беше казано от Jewish Claim конференция е свидетелство за това, че опт-аут е, е, създава нерешими проблеми и води до много голяма несправедливост когато става дума за индивидуалните права на увредените лица. Те биват по този начин силно ограничени и в даден е, късен момент едва ли е възможно тези хора крайна сметка да получат правата си. Е, тук е, действителност е, си спомням, в Германия имаше периоди, в които адвокатските кантори имаха собствени организации, собствени съюзи. Те гледаха да намерят свои привърженици, така че да съберат необходимия брой хора за формиране на такива съюзи и тези съюзи имаха същото седалище като адвокатската кантора и тези съюзи те наричат сключиха съюзи за защита на потребителите и изпращаха предупреждения на различни хора, които трябваше да водят дела, така че да поемат тяхната защита. Е, тази практика обаче беше ограничена, сега вече не съществува така възможност, но при е, въпроса какви е, организации за защита на потребителите могат да внасят колективни искове, трябва да бъдат приложени към тях точни критерии, за това се говори в проекто доклада. Що се отнася до наслагването на англо американската правна система. Форум шопинг е огромен проблем. Е, тук има конкретни законодателни предложения, които са много подробни, но във всички случаи е, ние ще трябва да избегнем настъпването на ефекти, които са нежелателни за нас. Е, според мен има три аргумента за хоризонталния подход. Аз ги посочих. Знам, че има отделни държави членки, които застъпват мнението, че в правната уредба на конкуренцията това е добре добре, но на друго място не е добре. И за това смятам, че можем да ограничим е, конкурентното право, да, е, но на друго място не можем да въведем други такива ограничения. Чиста иллюзия е това. И е, там, където се следва секторния подход, е ясно, че е, когато има предложения от организациите за защита на потребителите, ние трябва много внимателно да се запознаваме с тях, е, защото масовите феномени са едни и същи. Ако веднъж въведем секторния подход, е, той ще трябва да действа навсякъде, а ние не искаме това. Второ, е, егоистично погледнато, от гледна точка на парламента, нека да не си въобразяваме. Ако има предложение за секторен подход в конкурентното право, то тогава ще има и за други клонове на правото. И комисията направи подобни предложения в последния мандат в е, е, процедурата по съвместно вземане на решения. Аз обаче смятам, че съветът ще е, промени правното основание и когато ние въведе сезираме а, съдът на, европейските, на Европейския съюз, бихме загубили делото в случая. И а, още веднъж за ролята на нашата комисия. Аз казах, че а, всичко това е процесуално право. Нека да погледнем приложение 7, процесуално право. А, това е... А, което мога да установя, но има и секторни предложения, в тях ние не участваме. Те се правят от Комисията по конкуренция, ИМКО и други комисии защото поради заглавието, което то се разглежда като материално право, а не като процесуално право. Така че ние имаме интерес да гарантираме прилагането на координиран хоризонтален подход и мисля, че е, имате право в е, това, че трябва да а, седнем заедно с докладчиците в Сянка и да разработим едно съвместно решение, което да бъде внесено през декември в нашата комисия. Естествено ще се опитаме и а, да вземем предвид аргументите на партиите представени в парламента. Това е което мога да кажа като докладчик в заключение по тази тема. Както казах, през следващите дни ще се свържа с вас и ще видим дали можем да намерим добри компромиси по всички въпроси, които които засегнахме тук. Аз мисля, че можем да бъдем оптимисти, като погледнем измененията в цяло. Ако нямате други изказвания по тази точка, нека да преминем към точка 25. Става дума за а, службата в Аликанте, докладчик е колегата Маса. Eh, благодаря, господин председател. Ако трябва да бъда съвсем честен, трябва да кажа, че за съжаление нямаме никакво време да обсъдим моя доклад. Измененията бяха внесени малко преди провеждането на тристранните разговори. След сключването на споразумения между службата за хармонизация и комисията, ще можем и да гласуваме по текста. Но едва тогава. По отношение на графика, вече бяха приети доста изменения. След изтичането на срока за внасяне на изменения ще се състои заседание на докладчиците в Сянка, на което ще се подготвим и за тристранните разговори на 5 декември. Всички препратки към пиратството ще бъдат заличени от окончателната редакция на текста. Тя ще визира само нарушения на законодателството в областта на авторското право. А що се отнася до заглавието, в него ще включим не само фалшификациите и пиратството, но и нарушения на авторското право. По това има известни спорове в съвета вероятно ще се стигне до дълги преговори. В текста се визира защитата на правата върху обекти на интелектуална собственост, както и правоприлагането. Едно от предложенията ми е по отношение на изменение 40 за ревизирането на платформата за наблюдение. Говорих с представителите на съвета по този въпрос. Съгласихме се за това, че представляването трябва да е балансирано. Споменах също така, че е абсолютно необходимо да се вземат предвид и творческите професии. Става дума за член 4, алинея 1. Той визира различните отрасли, економически отрасли и искам в него да се включи и така наречената творческа индустрия. В член 4, алинея 2, точка 2 се визират потребителите, малките и средни предприятия. Искам тук да се добавят и автори и други относими субекти. На последната среща с съвета се споразумяхме за формулировката автори и други представители на професии в областта на културата. В член 2 включихме допълнителна формулировка, която изтъква значението на спазването на относимите разпоредби. Може би това е известно дублиране на формулировките, но мисля, че е важно да подчертаем именно това. Друг проблем в разискванията с съвета е член 5, изключение във връзка с обществения интерес. В член 5 се визира борбата с измамите, за чието цели трябва да се използва скрининг за обратно проследяване. Председателят, благодаря. Няма желащи да се изкажат. Предполагам, че разискванията ще продължат с докладчиците в сянка. Срокът за внасяне на изменения е 12 часа на обяд на 1 декември. Колегата Енгстрем, имате думата. Благодаря. Колегите знаеха, аз бях много скептичен за създаването на тази организация защото тя ще се превърне в една, един орган за пропаганда. Тоест да разпространява само интересите на заинтересованите страни. Но, ако се окаже, че не съм прав, ако действително там се събират достатъчно добри данни, това действително може да се окаже полезно. Аз знам, че е, мнозинството ще приеме тази идея. И в такъв смисъл, след като гледах предложението на докладчика и измененията, считам, че те като цяло са добри. Изчистват текста и го правят малко по-организиран, затова съм всъщност много доволен от тях и очаквам с бъдеще да видя какво ще се случи в бъдеще. С нетърпение да видя какво ще се случи в бъдеще. Me alegro que vayamos confluyendo para абутир, como dicen los franceses, a un resultado final unánime, Радвам се изключително много, че се стремим към един крайен резултат. Благодаря ви. Още веднъж срок за внасяне на изменения 1 декември 12 часа. След това преминаваме към доклада на Даяна Олис е, Даяна, давам ти думата. Благодаря, господин председател. Колегите сигурно си спомнят, че е, тази тематика покрива един пропуск от е, регламента Рим 2 относно приложимото право към извън договорни задължения. Става дума за случаи на злепоставяне или засягане на личността. Ние нееднократно тук проведохме изслушвания и чухме представения на доклади, слушахме коментари, откъде ли не. И имаше в един момент едно много голямо проучване от комисията, когато се приемаше регламента Рим 2. Тоест, цялата тази тематика се развива много бързо и е много всеобхватна, защото тук вече се намесват и нови средства за масова комуникация. И аз съм и провокирана, и подпомогната от е, това, когато правех моят проекто доклад. Защо? Защото пред е, Съда на Европейските общности е, има едно дело на базата на делото Шевил за компетентност на съответния съд в случай на злепоставяне. И съдът даде отговор на този труден проблем. И общо взето, е, неговото решение отразяваше и нашите коментари или нашите разсъждения. Затова се чувствам и уверена, когато давам нашето предложение. То има три основни раздела. Един, който е, урежда съответните разпоредби за конфликти и разпоредбите се дават като анекс. Това предложихме в последния работен документ. Е, последваха доста дискусии, консултации и по мрежата, и не само по мрежата. И като цяло Става дума за приложимото право, което да бъде правото или законодателната система на ищеца по местожителство. Но когато се сезира съд извън съответната страна, вече има ограничения. евентуално може да се сезира съд по мястото на публикуване на материала. Смятам, че подходът е много балансиран. Необходимо е всичка, цялата тази материя да остане на едно място и да отчита и разпоредбите на Брюксел 1. От тук следва и следващ коментар – във всички тези случаи е, става дума за много деликатни въпроси, които са свързани и с е, публична политика в страните членки, и с конституционални въпроси, а именно това как да се балансират правата на свободните публикации, свободната преса, свободните медии като вие бихте признали, че за нас това е много основен въпрос и от друга страна правата на личността. И как е, точно се извършва това балансиране, е, за момента това е предмет уреден от националното законодателство. Но се прокрадва известен елемент на европеизация в кавички, защото Европейския съюз като цяло преподписва конвенциите по човешките права. И е, това балансиране по някакъв начин започва да придобива европейски акценти или ще ги придобива в е, близкото бъдеще. Разбира се, ние трябва да отчитаме и принципа на субсидиарност. Не можем да налагаме един а, режим, в който а, националната система да си противоречи с европейската, особено в толкова деликатна област. Затова трябва и много внимателно да отчитаме какво ще се случва в бъдеще в това отношение. За мен най-големият проблем, и тук се спомена този проблем, а, по отношение на системата за колективна защита. един от проблемите в нашия дебат е че съдебното производство в определени правни системи е много скъпо в някои страни в Европа. Особено в Англия и Уелс. Твърди се, че при нас се извършва туризъм в търсене на най-благоприятно съдебна система. И е, разходите за подобно съдопроизводство може да охлади всяко желание за преследване на свободата на изразяване, поради страха за огромните пра... разходи по, дя... по делото. Това определено не е приемливо. Освен това, по отношение на новите социални медии, трябва да отчетем и феномена как обикновени хора биват изключително злепоставени е, по тези нови медии – и те би трябвало да имат възможност да търсят някаква защита, особено известни личности. Та, освен проблемите на Англия и Уелс, ние смятаме, че трябва да търсим общо решение на въпроса в рамките и на нашата работа по е, въпросите на медиацията и альтернативно решаване на спорове. Тоест да се създаде някаква форма на относително организирана възможност на ищци да търсят трансгранична възможност за альтернативно решаване на спорове. Е, така ще се изгради и е, съдебна практика в тази област. Даваме предложения в такъв смисъл, защото не виждам как по друг начин бихме могли да преодолеем този проблем с, правните, с разходите по делото в някои правни системи. А, в такъв смисъл а, ще помогнем и на обикновените ищци, които а, все повече е, биват увреждани именно по, по пътя на тези нови медии. Т.е. търсиме е, разпоредби за решаване на конфликти, за балансиране на публичните политики на европейско ниво и също да се търси европейски орган за альтернативно решаване на спорове. Благодаря, господин председател. Благодаря. Не виждам в момента желаящи да вземат отношение по тази тема. Тя е обсъждана многократно в нашата комисия и въобще в Европейския парламент. Крайен срок за внасяне на изменения 1 декември. Съгласни сте, мисля, че можем да преминем сега към доклада на колегата Буду по Зелената книга за корпоративно управление. Давам ви думата. be improved. Според мен уредбата за корпоративното управление на европейските дружества може да бъде усъвършенствана, без да се взема предвид финансовата криза, тъй като не говорим за финансови институции не трябва да се ръководим и от големината на дружествата. Според мен всички дружества листвани на борсата трябва да спазват уредбата за корпоративно управление. Тя обаче не следва да е относима към малките и средни предприятия, тъй като те се нуждаят от по-голяма гъвкавост. По отношение на съветите на директорите трябва да има ясно разграничаване между функциите на председателя на този съвет и главния изпълнителен директор. Съветите на директорите трябва да включват членове с значителен опит разделянето на техните функции от функциите на главния изпълнителен директор трябва да се извършва в контекста на специфичната дейност на дружеството. Обявявам се за увеличаването на броя на жените, членки на съветите на директорите, но по силата на гъвкави квоти, а не на предварително определени такива. Според мен няма едно единно решение за всички дружества. Трябва съветът на директорите да се избира от дружеството в зависимост от специфичното му положение. Трябва да се въведат и ефективни механизми за оценката на практиките в областта на корпоративното управление. годишният доклад за дейността на дружеството трябва да бъде разглеждан от Общото събрание на акционерите. Разграничаването на, дъл... на функциите на съвета на директорите и главния изпълнителен директор също е необходимо. Съветът на директорите приема, одобрява стратегията на дружеството. Той трябва да докладва за тази стратегия на акционерите. Що се отнася до акционерите, смятам, че тяхното участие в дейността на компанията трябва да бъде насърчавано чрез укрепване на ролята им но това не следва да е задължително. Акционерите трябва да са обект на една равно третиране. Ето защо всички акционери, били те институции или не, трябва да получават цялата необходима информация от дружеството. Онези инвеститори, представляващи институции, трябва да могат да защитят инвестициите си. Те трябва да следят дейността на and therefore to require adequate transparency in the performance of the fiduciary. Действието на управляващия на активите, така че той да спазва своите задължения на довереник. Инвеститорите, представляващи институции, трябва да могат да получат точна представа за структурите на компанията чрез управителя на активите. Трябва да им се оповестява цялата информация за управлението на техните активи. Директивата за акционерите трябва да бъде изменена така, че да се въведе задължително изискване за електронно гласуване. Така ще се насърчи участието на акционерите, особено когато той има трансграничен елемент. Комисията трябва да даде точно определение на така наречените съгласувани действия Лично аз смятам, че консултантите subject to conflict of interest. С пълномощни играят много важна роля, но може да се стигне до конфликт на интереси. Трябва да се предвидят специални разпоредби за прозрачността и а, хипотезите на конфликти на интереси. Дружествата трябва да имат право да са да им бъде оповестена информация за собствениците. Общоевропейските действия могат да насърчат гласуването на, на управляващи с пълномощни. Възможностите за участие трябва да са винаги на доброволен принцип. На последно място, но не и по значение, Задължителното спазване на етичен кодекс, според мен, е желателно. Всякакви отклонения от спазването на този кодекс трябва да бъдат разяснени по разумен начин. Альтернативните мерки за корпоративно управление трябва да бъдат съответно обяснени и мотивирани. Благодаря, колегата Регнер и след това колегата Тай. Благодаря, господин председател. Съжалявам, господин Буду, но аз имам принципно различно становище по концепцията, която вие изложихте. Като червена нишка преминава през вашите предложения системата на самозадължаване на доброволна основа. И тъкмо кризата с всички нейни тежки последици показва, че точно в тази сфера ние можем да направим нещата много, много по-добре и по много различен начин. Compliance Plan System, т.е. системата изпълнение или обяснение, мога да кажа само как изглеждат нещата в Австрия. Тази система при нас не действа добре. Например, вие се позовахте на жените, аз мисля, че чух следното, че трябва да участват повече жени в органите за управление на дружествата. Аз познавам много добре данните от Австрия, 4% в управителните съвети, 8% в други органи на управление на дружество, това е твърде малко. И е, аз мисля, че е, точно тази е, рамка за корпоративно управление е бомбардирана от организации за защита на жените. Но когато говорим за корпоративно управление, трябва да говорим основно за това, за че системата на а, доброволен подход не дава добър успех. А това е всъщност вашата основна теза. Добре е да има самозадължаване. Говори се обаче във вашата концепция за а, минимални стандарти. Сега, по ähm, вашия подход във връзка с шерхолдер акционери, но акционерите не са тези, които трябва да гледаме. Става дума изобщо за субектите като цяло. Стопанските субекти имам предвид. По тази тема аз съм се срещала с представители на различни фирми и э, от тези срещи стана ясно, че най-добри резултати постигат тези, които упражняват устойчива економика, а това с лицата, които нямат краткосрочни перспективи по отношение на акционерите, на по-скоро върху целия персонал, върху всички заети в техните фирми. И мисля, че точно този комплексен подход трябва да имаме предвид. Смятам, че не би трябвало да включваме много точки тук. Вие говорихте за външна оценка. Важно е да има самооценка и външна оценка като комбинация. Политиката на заплащане изследване също трябва да бъде е, спомената. И е, освен това, аз е, мисля, че ще бъде добре, е, тъй като в Европа имаме различни системи, да се вземат предвид монистичните и дуалистичните системи, от които следват вече е, различни последици. Благодаря, колегата Тайнс. Аз приветствам доклада на колегата Буду, обаче имам някои забележки по него. Първо, госпожа Регнер вече каза, че не трябва да се взема предвид разделянето между дуалистична и монистична система. Е, но тук упрека трябва да бъде отправен към комисията, защото комисията дефинира управителен съвет в своето предложение така. С понятието управителен съвет се е, взема предвид особено надзорната функция на ръководството на дружеството и е, в рамките на дуалистична система това всъщност е прерогатив на надзорния съвет. Аз мисля, че точно това е проблема, когато имаме две различни, корено различни системи и те са включени в две изречения и се опитваме по този начин да дефинираме тези системи, като не се взема предвид, че за тези системи се крият най-различни е, правни, корено различни правни разпоредби. Сега в е, рамката за корпоративно управление тя се базира на монистичната система и е, в случая упрека е към комисията, а не към докладчика. Докладчика въобще не споменава дуалистична система. Тук трябва да се прави ясно разделение. Трябваше да се каже корпоративно управление в монистична система и в дуалистична система, защото тук става дума за неща, които е, и германското, и австрийското законодателство е, ги биха довели до хаос. Просто се поставя под въпрос цялата система. Искам да посоча, че при нас членовете на надзорния съвет е естествено се избират от акционерите, а не се предлагат е, от тях. Е, така че е, не можем ние да преобърнем а, цялата си система, защото в европейско а, измерение имаме и други държави с монистични системи. Има обаче и други системи, които трябва да се вземат предвид. Не знам как а, ще направим а, това нужно разделение, защото в крайна сметка комисията а, тласна нещата в погрешна посока. Аз мога да направя предложения във връзка с монистичната система и второ политиката на заплащане. Тук също съм съгласна с госпожа Регнер. Има някои държави членки, в които има законово задължение за огласяване на политиката на заплащане в моята страна. Също е така и според мен трябва тук да се е, обърне внимание да не се интервенира в съществуващите, в действащите правни разпоредби и да не трябва те да бъдат изменени е, това все пак е един първоначален доклад по собствена инициатива, но още от самото начало искам да посоча, че у нези държави членки, които са много напред, които вече имат съответна правна уредба, не трябва в даден момент да бъдат принуждавани да изменят законодателството си. И бих си пожелала при политиката на заплащане да се спазват разпоредбите, които имаме на равно, европейско равнище в момента, Ставаше дума за разпоредбите корпоративно управление на финансови институции и така нататък. Цел 3 директивата мога да посоча и други примери. Трето, е, що се отнася до електронното гласуване и задължителното му въвеждане. Е, става дума за гласуване на общи събрания на акционерите. Аз е, искам да посоча, че има акционерни дружества – които са много малки, които имат малко акционери. И е, те стоят в някакви малки стаички. Те са, да речеме, 20, 30, 40 човека и Там, естествено, не можем да изискваме електронно гласуване. Това трябва да се ограничи като изискане върху е, акционерни дружества, е, които са по-големи и е, примерно това могат да бъдат банки или големи е, дружества, които са листване на борствата, е, така че там да може да се постигне желаният краен ефект, а не да се прилага тази уредба към малки акционерни дружества, така че събранието при тях да протича по много весел начин с това електронно гласуване. Сега, самозадължаване, доброволен принцип, криза, това, което каза госпожа Регнер, за мен винаги е било важно при корпоративното управление да се прави разлика между релевантните за системата финансови институти и листваните на борсата предприятия и е, дружества. Е, при финансовите институции смятам, че е правилно да се включи е, квотата на жените. Е, там има много задължителни разпоредби, но тук ние говорим не за корпоративно управление при банковите институции, а общо като цяло. И тук значи се включват малки акционерни дружества, малки ООД-та. Смятам, че не можем да говорим тук за принцип на самозадължаване и е, доброволност, защото в крайна сметка е, крайният ефект върху малките и средни предприятия няма да бъде положителен. Трябва да бъдем е, много внимателни, трябва ясно да разграничаваме кого имаме предвид. И аз е, съм убедена, че разделянето в двата доклада за корпоративно управление правилно е, на големи е, дружества и на малки дружества и за тях трябва да се предвидят различни процедури. Благодаря. Благодаря още веднъж давам думата на докладчика за обобщение. Да, mulțumesc. Uh, е, apreciez intervențiile foarte pertinente. Câteva precizări vreau să mai fac în ceea ce privește distinția între regimul monist și regimul dualist. Comis благодаря за всички коментари. Що се отнася до разграничаването между монистичната и дуалистичната система, комисията не е излязла с конкретни предложения, но може би наистина трябва да вземем предвид различията между двете системи. По отношение на електронното гласуване, от самото начало бях съвсем ясен – Смятам, че подобни изисквания трябва да се поставят само спрямо големи дружества, листвани на борсата. Дружества с хиляди служители. Такова изискване следва да се постави и спрямо дружества, представляващи риск за цялата система. В никакъв случай нямам предвид малките и средни предприятия. При всички положения ще продължим разискванията. Надявам се, че ще постигнем добри компромиси. Бе изготвен и друг доклад за корпоративното управление на финансовите институции. Мисля, че нашият доклад за общите принципи на корпоративното управление ще визира всички дружества. Крайният срок за внасяне на измененията е 1 декември. Сега продължаваме с другите доклади, така или иначе вече с 15 минути закъсняваме за гласуването. Ще гласуваме по моя доклад годишни счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите – по резултатите от второто четене в съвета, мисля, че постигнахме максималното. Още веднъж благодаря на полското председателство за положените усилия. Мисля, че постигнатият резултат а, и усъвършенства предложенията на комисията, съвета и на парламента. Доколкото знам, политическите групи са постигнали споразумение по доклада така че предполагам, че можем да гласуваме по целия текст. Никой не възразява. Тогава моля онези, които са за доклада с внесените изменения, да гласуват. Кой е против? Въздържали се? С това докладът се приема. Благодаря. Докладът на колегата Лехнер. Колега Лехнер, имате ли още някакви коментари? Съвсем накратко. Текстът като цяло бе променен в сътрудничество с полското председателство. Обединихме всички разпоредби за делегираните актове. Те са закрепени в една точка. Бе поправена и една грешка в текста. говорихме на последните разисквания за защитата на данните. Аз казах, че те са упоменати другаде в текста. Проверих след това моята редакция и видях, че не се съдържат в нея. Като цяло бяха направени някои промени в формулировките, като например ненадлежно забавяне или формулировки като незабавно. В момента разполагаме с текста на немски и на английски язик. Ще видим как ще продължи работата по формулировките. Госпожа Регнер и аз не сме на едно мнение за внасянето на датата в регистрите. Дали в тях трябва да се внесе датата на регистриране на дружеството? Ще трябва да гласуваме по този въпрос. Става дума и за сроковете като цяло, за делегираните актове и актовете за прилагане. Те се удължават на 3 месеца. Госпожа Регнер не искаше да оттегли измененията си по тази точка, но бих ви бил благодарен, ако гласувате против тях. Тогава трябва да гласуваме всичко по-отделно. Изменение 13 към член 1. Ако някой се въздържа, моля да даде знак. Изменение 13 за, против, приема се с мнозинство. Изменение 14 за, против, приема се. Изменение 15 на докладчика за. Кой е за изменение 15 на докладчика? Против. Приема се с мнозинство. Ще пропусна някои точки от списъка за гласуване, тъй като по много сме се споразумели. Изменение 17 за, против, също се приема. Изменение 18. Гласуваме само по първата част, втората е оттеглена. И така първата част на изменение 18 за, против, приема се.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 комисия по економически въпроси за, против, отхвърля се. Изменение 26 на докладчика. За, против, приема се. Изменение 27 на докладчика. За, против, приема се. 28 на докладчика. За, против, приема се. 29 на докладчика. За, против,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 Приема се. Изменение 2 на Екон за. Против. Приема се. 3 на Екон за. Против. Отхвърля се. 4 на Екон за. Против. Отхвърля се. 5 на Екон за. Против. Отхвърля се. 6 на Екон за. Против. Отхвърля се. 34 на колегата Регнер за, против, приема се. 7 на Екон за, против, отхвърля се. Изменение 1 на докладчика за, против, приема се. Изменение 35 Регнер за, против, приема се. 9 на Екон за, против, отхвърля се. Изменение 2 на докладчика за. Против. Приема се. 36 Трегнер за. Против. Приема се. Изменение 3 на докладчика за. Против. Приема се. 10 на Екон за. Против. Приема се. 4 на докладчика за. Против. Приема се. 11 на Екон за. Против. Отхвърля се. Изменение 5 на докладчика с изменение в формулировката за. Кой е за изменение 5? Против. Приема се. 6 за. Против. Приема се. 7 за. Против. Приема се. Изменение 8. Също промяна в езиковата версия. За, против, приема се. 13. За, против, отхвърля се. 9. За, против, приема се. 10. За, против, приема се. 14. За, против, отхвърля се. Изменение 11. За, против, Приема се. 12 за. Против. Приема се. Гласуваме по целия текст за. Против. Приема се. Пожелавам ви всичко най-хубаво за при преговорите. Патент. Преминаваме към темата патенти. Има единствено гласуване, мандата е дефиниран. Няма изказвания по тази тема. Вчера всичко беше дискутирано много подробно. Който е за мандата, моля да вдигне ръка. Кой е против? Въздържали се? Трима? Няма, трима против, няма въздържали се, така че мандатът се приема с мнозинство. Благодаря. След това петицията, внесена от Позол и писмото в тази връзка. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След това петиция по е, случая Ашбрук също се приема. Стигаме до правното основание – Обикновено в тази връзка се казват няколко думи. Колегата Лехнер или колегата Масталка. Мисля, че колегата Масталка. Děkuji, pane předsedo, velice krátce od eh, minulého zasedání, kdy jsme to měli na stole, se nic nezměnilo. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ние разглеждахме тази тема. От тогава нищо не се е променило. Правната служба препоръчва да вземем като правно основание член 79, МПЛ приложи е, член е, 153. Аз съм за член 79 като правно основание и застъпвам е, становището на правната служба. Добре, значи можем да преминем към гласуване, казва председателя. Съгласни ли сте да гласуваме и по двете правни основания? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Значи, колегата Лехнер, а всъщност има един въздържал се. След това започваме с преработки. Така, приема се, след това за роуминг също, кой е за, против, въздържали се също не. И след това опасните химикали, кой е за, против, въздържали се, приема се. Аз мисля, че това беше и краят на гласуването. Колегата Рапка обаче иска да каже нещо. Имам само една молба. Нека да се върнем още веднъж е, по гласуването за правното основание. Аз бях този, който помоли на последното заседание да се отложи това гласуване. Ние все пак е, взехме решение вече и аз гласувах за, защото не бях доволен от предложената информация от правната служба. Това е всъщност едно изискване от е, Комисията по социални въпроси. Ние трябва да се занимаем с него. Но знам, че междувременно координаторите в Комисията по социални въпроси казаха, че все пак това предложение не е толкова важно, така че квази те го оттеглиха. И аз мисля, че един добър председател, който е, председателства комисия, мога да а, е, го помоля да а, е, съдейства другите комисии е, да отговарят на нашите записвания, защото в случая вината не е при нас, вината е в другите комисии, затова съм малко ядосан. Ще говоря с колегата Берес, казва председателя, дори мога да й напиша и писмо. Координаторите в крайна сметка отеглиха искането си, те се съгласиха казва господин Рабкай. Добре, преминаваме сега към редовния дневен ред. Точка 27. Това е доклад за 14-та директива, законодателна инициатива, госпожа Регнар. Благодаря, господин председател. 14-та директива се занимава с трансгранично прехвърляне на седалища на дружества от една европейска държава в друга европейска държава. Аз не искам сега да се спирам на основните причини за приемането на тази директива и за изготвянето на този доклад, аз ще се спра на проблемите, които все още не са разгледани. При а, прехвърлянето на седалищата, така както сега изглеждат нещата, става дума за следното. А, едно едно дружество трябва, ще се изразя като не юрист, да е, прибере палатките и да ги издигне на друго място. Сега се намираме в една ситуация отправен характер в Европейския съюз, която е, можем да наречем е, съвсем предпазливо враждебна спрямо вътрешния пазар. Имам предвид настоящата правна ситуация и е, не се използват достатъчно е, предимствата на вътрешния пазар по отношение на фирмите. Смятам, че точно във времената на криза трябва да се гарантира използването на тези предимства. Това, което обаче не може да бъде цел цел на този доклад е от една страна ние да регулираме финансовите пазари, а от друга страна да създадем среда, в която националните дружества да могат да се прехвърля свободно от една държава в друга, като потърт конкуренция на правните системи. Целта трябва да бъде не тази, а да се гарантира е, правото на дружествата за установяване на техните седалища. Мисля, че точно във времена на криза трябва да внимаваме за това неща, които преди се разглеждаха по друг начин, сега да получат друга уредба предвид новите условия. И тук веднага искам да да се спра на един проблем, който трябва да имаме винаги предвид при дружественото право и именно, че не трябва да се дава възможност за конкуренция, така че да се е, изграждат седалища и да се преместват седалища в държави, където данъчните ставки са най-низки. Това винаги трябва да имаме предвид, когато говорим за тези проблеми. От една страна големия проблем, който имаме, а именно е, седалището и прехвърлянето му, как ще изглеждат нещата е, в страни, където се следва тази теория е, седалището да бъде в място на учредяване на дружеството. Аз мисля, че тук е, трябва да се намерят практически, а не теоретични решения. Смятам, че е особено важно да е, призовем комисията да започне да действа, което според мен е необходимо и за това аз смятам, че трябва да намерим компромис между нас и да не застъпваме идеологически различни становища. Смятам, че двата основни проблема, според мен, които трябва да се опитаме да решим, са следните. Първо, как да се отнесем към проблема с седалищата и втория проблем е, е темата за е, участие на персонала в управлението на дружествата. Аз идвам от страна, в която е, особено важно е, е, мястото на управление, е, адреса на управление и това е особено важно, когато се плащат данъци. Да, седалището съгласно устава е най-важно за една австрийска фирма, обаче има много страни, които всъщност е, предвиждат е, възможност е, да се плащат данъците там, където са производствените единици на дружеството. Аз мисля, че този въпрос за конкуренцията по отношение на най-благоприятния като ставка данък трябва да остане извън рамките на нашето разглеждане. А сега нека да се спра пак на въпроса, свързан с седалището на дружеството. Виждам в измененията най-различни позиции, понякога екстремни. Моето желание, моята мечта е решаващият критерий да бъде мястото на управление, т.е. мястото, където фирмата развива своята дейност. Знам, че има страни с друга уредба и това трябва да бъде взето предвид. В този случай би имало, мисля, че можем да проследим тази хипотеза и на срещата с докладчиците в Снянка, та е, има възможност за компромис. Първо, седалището да се урежда по националното право. Държавата членка трябва да има възможност да е, прехвърля мястото на управление на дружеството. И тук е, трябва да се взема предвид правната уредба на е, двете държави, между които ще се извършва преместването на мястото на управление. Аз мисля, че именно на фона на настоящата ситуация и предвид директивата за сливане на дружества, развитието на дружественото право, можем да кажем, че и германското и австрийското правителство по отношение на Европейското частно дружество казаха, че трябва подходът да бъде възможно най-реалистичен. Другият елемент, мисля, че можем да дискутираме много по него, е също много важен. Той е свързан с участието на персонала в управлението на дружеството. Мисля, че тук трябва да е, видим конструктивното становище на комисията по заетост, която в случая се позобава е, на е, правата, които се дават на персонала в рамките на Европейското акционарно дружество и неговата правна уредба на европейско равнище. Аз мисля, че според мен точно това е много важен аспект и то защото са различни е, обстоятелствата. Какво имам предвид? При сливането всъщност е, едното дружество изчезва дружеството, което отива в другата държава и в крайна сметка е, преместването на седалището означава за държавата, в която се мести седалището, една нова дружествена форма след сливането. И тя е различна от досега известната в националното право. Аз мисля, че това е логическото, а не политически желаното свързване на двете на двата момента, защото в случая ние имаме учредяване на ново дружество чрез преобразуване и е, вече тук трябва да се направи връзка с Европейското акционерно дружество и да се вземат предвид както политическите аспекти на прехвърлянето на седалищата, така и да се вземат предвид е, чисто е, фактическите аспекти. Благодаря ви и извинете, че говорих толкова дълго. Благодаря. Аз като докладчик в сянка на моята политическа група се включих в списъка на изказващите се и мисля, че е, трябва да се положат усилия да намерим необходимия компромис и необходимия консенсус, дори и тогава, когато не е възможно. Аз мисля, че тази тема беше изключително важна, разглеждахме и през миналия мандат, аз бях и докладчик по тази тема и е, имаше различия между това, което вие предлагате сега, що се отнася до двете сфери, сферата е, свързана с теорията на седалището на дружеството и е, правата на персонал, сигнала за участие в неговото управление. Смятам, че 14-та директива наистина е директива, която урежда тази материя. Тя взема предвид някои е, решения на Съда на Европейския съюз по отношение е, на е, седалищата на дружествата и може би нямаше да ги има тези решения на СЕС, ако е, преди съществуваше тази 14-та директива. СЕС взе, е, постанови тогава тези решения, защото законодателят не беше намерил необходимите решения в връзка с е, свободата на преместване на седалища в вътрешния пазар. И проблем Проблемът е точно този, който изтъкваме при въпроса, свързан с теорията на седалищата. Просто са създадени факти вече, които много трудно могат да бъдат ем, премахнати, много трудно могат да бъдат елиминирани. Две трети от държавите допускат е, разлика между седалище и е, място на управление и останалата една трета не. И за това не мога да твърдя, че е, накрая ще се стигне до решение и е, най-вероятно това ще бъде решение, че ще че преобладаващата част от държавите членки ще наложи мнението си. Но а, аз мисля, че а, имаме в случая конкретно законодателно предложение и а, мисля, че вариант а, компромис а, трябва да изглежда последния начин, да се вземат предвид е, и решенията на СЕС, да се вземе предвид и националното законодателство. На първо място обаче сега става дума е, комисията да бъде е, призована да излезе с предложение и след това голямата битка ще бъде е, в е, законодателния процес тук в Европейския парламент и е, нашите битки с съвета. Второ, въпросът за участие на персонала в управлението на дружествата. Аз не обичам да ви противореча е, в случая и не бих го направил, но е, все пак ще изтъкна нещо. При директивата за сливанията аз участвах тогава като докладчик, колегата Майер също и е, там е, има само незначителни разлики, е, що се отнася до участието на персонала в е, управлението на е, дружеството. Това право е гарантирано. А малките разлики е, са свързани с определени условия и е, трансграничните сливания всъщност е, дават една незначително по-голяма гъвкавост. Е, това обаче има своите практически причини. Аз водих тогава преговорите с съвета, е, тогава беше германското председателство, е, имаше един държавен секретар от Министерството на труда и всъщност е, се получи така, че по Днес е, имахме е, единодушие в съвета, а пък е, в е, онези държави членки, където степента на участие на персонала беше много висока, те е, използваха правото си на вето. Така че какво се получи? Трябва да се плати определена цена, за да се получи квалифицирано мнозинство в съвета. Това беше причината, поради която е, се водиха тези комплексни преговори и за това бяха внесени тези незначителни изменения в лешалт, но всъщност по принцип нищо не се промени. Аз съм също за участието на персонала в управлението на фирмата, винаги съм участвал а, с това мнение в дебата, но проблемът е следния. Комисията в последния мандат а, посочи, че на нас не ни е необходима всъщност 14-та директива, защото има директивата за трансгранични сливания. И когато може да бъде премествано седалището от една страна в друга, е необходимо само да бъде а, учредено ново дружество, с което а, след това да се извърши сливане. Обаче това е значително по-бюрократичен вариант, отколкото преместването на седалището. Аз казвам, че със сигурност има гранични случаи, при които в една подобна ситуация – от гледна точка на а, капитала, т.е. на дружеството, има много по-добри варианти а, при а, сливането на дружества, трансгранично сливане, отколкото тази 14-та директива за прехвърляне на седалищата. И аз а, смятам, че а, в тези случаи ще трябва е, тази директива пак няма да действа. Второ, Европейското акционерно дружество по отношение на своята структура е, като че ли е подходящо за по-големи дружества, а пък е, е, трансграничните сливания, те включват и по-малки и по-големи дружества и смятам, че трябва да си помислим кое всъщност е по-доброто решение и е, трябва да кажа пак, че разликите са само незначителни. Ще продължим да водим дискусията по тази тема, но а, това няма нищо общо с принципната подкрепа, която а, ви оказваме в случая за този доклад. Казвам всичко това по чисто тактически причини, за да изтъкна в каква правна ситуация се намираме и всъщност какво сравнение трябва да направим между правната ситуация преди и сега. Смятам, че тази тема ще бъде обсъдена през през декември е, от докладчиците в сянка. Сега колегата Тем, след това колегата Волу. Ähm, Благодаря. Ще взема отношение по казаното от колегата, именно, че комисията твърди, че тази материя може да се уреди в директивата за сливанията. Но моят опит сочи, че сливанията са сложни процедури. Те са приложими единствено към дружества с определен размер. Не са приложими към по-малките дружества, тъй като са свързани с много изисквания. Принципно становището ми е следното. Докладът ясно предлага един подход, което пък означава, че всички предложения за изменение поемат ясно в противоположната посока. Затова би било трудно да се намерят компромиси. Доколкото разбирам, са предложени два компромиса. Първо, държавата, към която се измества седалището, да да се вземе предвид мястото на управление. Може би това ще е приложимо към Германия и Австрия. Второто предложение бе свързано с мястото на същинската стопанска дейност в държавата, към която е изместено седалището. Това предложение бе направено за да се предотвратят злоупотреби, но в текста не се уточнява какви точно биха могли да бъдат тези злоупотреби. Затова, според мен, въпросът за това дали в държавата, към която е изместено седалището, действително се извършва стопанска дейност, не е добра отправна точка. Винаги съм била за изготвянето на положителен или отрицателен списък, който визира злоупотреби в държавата, към която е изместено седалището. Списък, в който се визират хипотези, при които се извършват злоупотреби. Ако в държавата, към която е изместено седалището, действително се разкриват работни места, то тогава можем да изходим от същинска стопанска дейност, няма да има хипотеза на злоупотреба. Това е решението, към което аз лично клоня – по отношение на търсенето на най-изгодната данъчна система, на най-изгодната данъчна ставка. Не знам как ще се установи такова действие в държави, в които не се изисква. Euh, euh, Благодаря. В които не се изисква нотариална заверка. Euh, Благодаря. Аз съм тук, за да наблюдавам развитието на този доклад и да коментирам измененията. Проекто директивата отговаря на изискванията за по-интегриран вътрешен пазар и търси защита и на правото на свободно придвижване. Целта е, ако определено дружество има интерес да премести своето седалище, да това да бъде направено така, че и съответните му работници да имат полза. Малките и средни предприятия и европейските дружества всъщност са привилегировани до този момент от подобни операции – с документа ни ние търсиме възможност за борба с социалния дъмпинг, също така и да защитим интересите на работещите и на работодателите, евентуално и на кредиторите. А в комисията по заетост заехме основни позиции за защита на интересите на служителите при подобен трансфер факта, че предприятието трябва да докаже, че се е, запазват правата на работещите, че няма уволнения, свързани с преместването. Също така да има санкции при не спазване на задълженията относно е, служителите. И в едно от измененията, които прочетох, ме интересува, въпроса за реалното прехвърляне на съдалището. Тази тема но не сме обсъждали в комисията по заетост. И мисля, че съществува опасност да се застраши устойчивостта на работните места – ако реалното прехвърляне на седалището не следва чисто уставното прехвърляне на седалището. Тоест, трябва да има задължителност, но това след като на хартия се прехвърли седалището, да се прехвърли реално то в съответната страна. Също така трябва да се предотврати възможността да се създават фантомни компании само с една почтенска котия в приемащата страна. Повдигаме и въпроса за данъчния контрол. Всичко това, разбира се, с въпроси от мандата на Комисията по правни въпроси, но те следва да се отчитат, защото в противен случай ще има рискове за работещите при подобни трансфери. Като докладчик от Комисията по заетост съм много доволен, че и Комисията по юридически въпроси се разглежда най-важните въпроси според нас в текста. И ние добавяме няколко допълнителни аргумента относно реалното прехвърляне на, стата, на седалището. Благодаря. Накрая ще дам думата на госпожа Регнер и след това ще преминем вече към следващата точка. Ще бъда съвсем кратка и ще кажа само следното. Към председателя искам да се обърна комисаря по вътрешния пазар Бърние, доколкото разбирам, често е изразявал пред нас една различна политическа насока, различна от тази на комисар Магриви. И доколкото разбирам, тази насока е съвсем целенасочена. Аз подкрепям да следваме тази идея за укрепване на вътрешния пазар, а не както се правеше преди, да се поставя на първо място конкуренцията между системите, поради което аз смятам, че трябва да се движим в тази посока, която е, следва и комисара. Съвсем накратко искам да кажа нещо за сливанията. Един аспект. Госпожа Тайн каза, че много често сливанията са свързани с голяма бюрократична тежест и е, в правно отношение, разбира се, тежестта също е голяма, поради което аз правя следната връзка или по-скоро следният извод. Е, трябва да а, има обвързване на условията за персонала с условията за сливането. Мисля, че тук можем да се позовем на Европейското акционерно дружество. Аз мисля, че това е, е достатъчно добър аргумент, когато става дума не само за класическите права на персонала, а информация и консултация, когато се мести седалището на дружеството. Мисля, че не става дума за а, нещо друго, а за подходящо а, гарантиране на правата на персонала, когато се премества седалището. И сега, разделянето между седалището по устав и мястото на управление, смятам, че този въпрос ще може да бъде изяснен на срещата на докладчиците в Сянка. Действащото законодателство е такова, че а, настоява за свободата на установяване на дружествата, но а, не трябва непряко да се тълкува по начин, според който автоматично се поставя изискването а, седалището по устав и мястото на управление да бъдат разделени. Това може да е така, но не е задължително да е така, поради което трябва да се вземе предвид а, въздействията върху други системи, въздействие от вреден характер и за мен това е вече една точка, от която нататък може можем да постигнем компромис не само между министрите на правосъдието, но и компромис с онези държави, които имат много големи възражения по отношение на това принудително разделяне. Благодаря. Благодаря. Ще направим обсъждане с докладчиците в сянка, в което ще се включат и колегите от комисията по заетост. Надявам се, че ще успеем да приключим до декември. Нека сега преминем към изслушването. Още повече, като имаме предвид, че колегата Берлингер в един момент ще трябва да ни напусне. Предвидено е изложение от негова страна. Нека преди това още веднъж благодаря на колегата Берлингер и на секретарията за организирането на днешното изслушване, което е от голямо значение за нашата работа. И сега предлагам господин Берлингер като координатор на работната група да ни представи работния и документ. След това ще дадем думата на експертите. Приветствам сърдечно с добре дошла доктор Мерцедес Фуертес, представител на Университета по административно право в Леон, госпожа Мелани Смит от юридическия факултет в университета в Кардив и професор Жак Цилер от университета в Павия. Господин Берлингер. Става дума за нещо ново по отношение на общоевропейската уредба, както и по отношение на работата на нашата комисия. Отчитам казаното от председателя. Благодаря и на поканените на днешното заседание експерти. Благодаря и на всички, които се включиха в работата. Темата е нова, за това ще кажа няколко уводни думи. Благодаря и на политическите групи, които участваха в работата на работната група. Благодаря и на Комисията по конституционни въпроси. Искам да изкажа особена благодарност на Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган за защита на данните. Миналата година Европейската комисия взе решение да създаде работна група в областта на административното право. Аз бях назначен с координатор на тази група. В рамките на работата й бяха изготвени 26 препоръки. Те са и отправната точка за по-нататъчните ни разисквания. В работната група установихме, че гражданите и дружествата са в неизгодно положение спрямо европейските институции, тъй като административните органи упражняват прекомерна власт спрямо гражданите, в случай когато са на лице нарушения. Възниква въпросът какви процесуални права трябва да бъдат предвидени за уреждане на отношенията между гражданите и административните органи? Какви документи следва да се изискат? Възникват редица въпроси в това отношение – това число и по отношение на компетентните съдилища. Става дума за съдилищата, които могат да бъдат сезирани от граждани, в случай, че гражданите не са удовлетворени от действията и поведението на административните органи. Всички тези въпроси бяха предмет на редица изслушвания, бяха направени и предложения по тях – Отговорите, които получихме в рамките на консултациите, бяха различни в зависимост от поставените въпроси. Какво може да предприеме Европейският парламент? Искам да подчертая, че той пое инициативата в тази област. По отношение на административната уредба няма да ни се наложи да започнем от нула. Вече има действащи разпоредби, например по отношение на финансовия сектор или по отношение на конкуренцията. Но има и области, в които сме изправени пред много деликатни въпроси във връзка с административното право. Имам предвид служби като ОЛАФ или някои европейски агенции. тук има вероятност от известно ограничаване на правата, въпреки положителните примери от практиката. В рамките на разискванията установихме и някои примери за отрицателни практики. Що се отнася до примерите за добри практики, можем да упоменем Европейския омбудсман, който извърши огромна работа във връзка с изготвянето на така наречения етичен кодекс за административните органи. Вече има действащи инструменти с незадължителен характер, отнасящи се до европейските институции, които доведоха и до първите добри резултати. Запитахме се обаче и какво можем конкретно да предприемем в бъдеще. През следващите две години или по-скоро през изминалите две години своето въздействие оказа и договорът от Лисабон с инструменти като гражданската инициатива, както и с определени административни процедури. Тези нововъведения са уредени най-вече в член 189 от договора. Съгласно договора следва да се приемат регламенти с цел гарантирането на независима и ефективна администрация, основаваща се на принципите на публичността. В договорите също така се предвижда създаването на добри, подходящи административни структури. Това е предвидено и в хартата на основните права на Европейския съюз. Всички тези предписания обаче предстои да бъдат осъществени. В резултат от това възниква нова форма на правно взаимодействие между европейските институции. Член 189 от Лисабонския договор ни откри нови възможности. Възможности за постигането на прозрачност и съгласуваност, както и за въвеждането на инструменти, които не сме имали до момента. Нека обобщя. Нашата работна група целеше да стимулира разработването на норми по инициатива на Европейския съюз. Норми, които да бъдат изготвени по отношение на административните процедури на ниво Европейски съюз. Тези норми следва да са обвързващи за всички действащи лица в рамките на европейските административни структури. Така ще се гарантира минимално ниво на сигурност за гражданите и дружествата. Същевременно трябва да отбележим, че администрацията е част от целия този процес. Въпросът е доколко детайлни следва да са новите разпоредби. Ако те са прекалено общи, може би няма да окажат голямо въздействие, може дори да доведат до затруднения в практическата работа на администрацията. Въпросът е следователно дали да се приемат общи разпоредби или специфични разпоредби, отнасящи се до определени области. Това е въпрос, пред който често сме изправени. Говорихме за него и когато обсъждахме колективните искове. Вероятните решения си противоречат. административно-процесуалният закон, който се предлага, или инструментите с задължителен характер, извинете, биха били само част от решението. Крайната ни цел е да установим надлежна административна практика и не всичко може да бъде уредено в закон. Работата на омбудсмана, например, трябва да допълва законодателните актове. Понякога неговите действия могат да отведат в посока приемане на разпоредби. Трябва да се вземат предвид и гражданското общество, и неправителствените организации, с които установихме добри връзки – това не означава в никакъв случай, че трябва да провеждаме единствено консултации. Настъпил е моментът за действия. Приветстваме факта, че комисията е готова да поеме инициатива, но всъщност парламентът бе този, който в случая пое инициативата. Това е по-скоро изключение. След това, разбира се, топката ще се прехвърли към комисията, която трябва да проучи цялата тази област – мисля, че поставихме началото на процеса. Става дума за изготвянето на нови административни процедури. Благодаря на колегата Берлингер. Сега ще дадем думата на първия ни експерт, госпожа Мерцедес Фуертес от университета в Леон. Заглавието на изложението и колко е важно да прилагаме упростени процедури, полуките извлечени от опита на отделни държави. Благодаря. Изключително съм благодарна за любезната покана от вашата комисия. За мен е голяма чест да се изкажа на заседание, в което участват толкова изтъкнати оратори, като професор Цилър, например. Аз искам да опиша нашият опит в Испания. Ще се опитам да се придържам към времето, което сте ми дали за изказване. Смятам, че работният документ е добър. Той дава много обща представа за това как европейските институции работят. И излага ред препоръки. Затова не смятам, че трябва да търсим допълнителни доклади, а по-скоро да използваме е, съществуващия документ с е, цел да преодолеем съществуващи препятствия и да изградим един е, много необходим административен закон на европейско ниво. Ако трябва да отговарим на въпроса необходимен, ли е този закон, в работния документ се изреждат трета предимства от това да съществува подобна правна разпоредба, а именно да се създаде правна сигурност в Европейският съюз. Защото все повече се разширява дейността, създават се нови агенции и други органи И е, напълно съществува потенциала да се получи объркване. Затова е, са необходими ясни е, репери, а именно е, една правна уредба на европейско ниво. Не искаме хората да се давят в административното блато, а по-скоро да се чувстват свързани с Европа. Изключително важно е това, особено във време на криза. Трябва да има ясен център на гравитация, добре предсказуема опера... администрация по отношение на това как тя действа. Това е основната цел – 295 е, член от е, договора за функциониране на Европейския съюз предвижда правото за е, ефективна и открита администрация за правото на гражданите да имат такова администриране. Също така се предвижда администрацията да бъде независима и съответно да има достатъчно основание за своите действия. В края на краищата ключовият въпрос е доколко искаме да се формализира задължението за добро администриране. Има някои очевидни моменти, поне за мен. Не смятам, че трябва да се задълбаваме в подробности, но трябва да имаме ясна представа какво може да бъде постигнато. В работния документ не се дава е, ред сценарии. Първо сценария да не се направи нищо. Това би означавало да продължава статуквото и състоянието на объркване. но е, предимството би било да се е, институциите да довършат романа на Кавка замъкът. Но не мисля, че правните специалисти биха желали това. Така че е необходимо да има ясно разписани, кодифицирани разпоредби. Тази задача обаче е огромна. Да се прокарат ръководните нишки през всички процедури, които се изпълняват, да се координират дейностите на толкова много агенции – това действително ще е един голям взрив в законодателството. Ще бъде изключително трудно да се постигне хармонизация в един общ е, кодекс. Ако мога да цитирам Мишел Данте, Дантени и неговите сета, когато законът не може да направи всичко, най-добре е да направи това, което може да бъде постигнато. И аз смятам, че ние можем да постигнем съвсем немалко, именно на базата на предлагания документ. Би следвало да се формулира един минимален кръг от разпоредби, който да фиксира правния режим за валидност на европейските решения и законодателство, което да гарантират и правата на гражданите. Т.е. да има закон с известни принципи и гаранции. Какъв е нашият опит в Испания? Първият закон за административни процедури, който, поне с който аз съм запозната, е прият през 1889 година. Този закон е изготвен от един професор с карате по име – той се е застъпвал за свободата на изказване на научните среди и съответно е пострадал от това. И в формулирането на закона са били ангажирани ред учени. Целта е била да се очертаят специфичните черти на администрирането и да се формулират съответни принципи. Същия подход се прилага в изготвянето на европейските директиви, основни принципи, по които се изготвят законодателните предложения с съответния преамбил и така нататък, възможностите за реагиране и така нататък. След приемането на закона за административно управление в Испания, после се приемат ред процесуални разпоредби, но целият режим остава доста разпокъсан, защото съществуват много различни практики. И съответно, след време се предлага реформа в Испания. 1985 година всъщност се е, провежда тази административна реформа. Не се стряскайте, действително в този момент има военна диктатура в Испания, но отново група учени и висши ръководители на страната се обединяват за прокарването на един закон, който да съдържа гаранции за гражданите, гаранции за определени права. И целта на този закон е същата, т.е. да има равновесие между специфичните административни практики и е, основни принципи. Текста съдържа обяснителен меморандум, който излага именно тези съображения. В него се търси и максимална гъвкавост. Е, предписват се определени стъпки в процедурите. С цел да се определи е, компетентния режим за всяка отделна област но са формулирани ключови процедури, които се прилагат във всички области, така че да има гаранции, примерно сроковете за приемане на едно решение, необходимостта администрацията да даде обяснения, ако не реши определен казус или случай, т.е не се допуска мълчание на административната система, предвижда се възможността за възражения. През 1992 година се приема закон, който поражда много реакции. този закон е отхвърлен и съответно трябва да се приемат съответни процедури. Става дума за сега за централната администрация, няма да говоря за регионални и местни е, местната администрация. Огромен брой процедури е трябвало да бъдат е, обобщени. И посредством приятият е, текст да, се дава възможност на правните професионалисти да подходят към съответния казус по е, общо дефинирани правила. Ese е, fuere el camino que adoptará este Parlamento. Creo que es mejor una ley de principios mínimos de criterio. Аз мисля, че това е пътят, който парламентът би трябвало да избере. Смятам, че е по-добре да се приемат основополагащи правни норми. Е, чрез сътрудничеството на тази комисия с Европейския парламент, юридическия факултет на ЮРОН е, проведе семинар по административно право и господин професор Сусо Вагнер, е, който е депутат в Европейския парламент, направи някои важни заключения къде всъщност трябва да се търси движещата сила за участниците в този семинар как трябва да изглежда този административен закон. методът на Моне да се формулира определена цел и след това да се разработят основните принципи, аз мисля, че тук може да се приложи този подход в три глави. Първо метод на прилагане за всички институции, организации и агенции. Обаче все пак това е въпрос, който не търпи изключения. Второ, приложно поле, там да бъдат включени всички теми които са свързани с европейските институции, без изключение. И тук мога да премахна всички съмнения във връзка с работния документ по отношение на приоритети при решаване на конфликти. Този нов административен закон е с обвързваща сила и ефективен. Аз не искам сега да Говоря за лек специалист, т.е. за е, особено законодателство, което е постулирано още в римското право. Говоря само за случаите, в които имаме нови юридически идеи, които се нуждаят от закрила, но в настоящия случай това не е така. При тази първа глава трябва да бъдат установени е, начините и процедурите на действие на административните органи, правораздаване, е, националните е, производства трябва да бъдат взети предвид там, където има големи традиции в административното право, например Германия, Австрия, Испания и така нататък. И е, също така трябва да се запази лоялността към институциите. След това искам да се спра на проблема за скоростта и за ефикасността в парламента ме изненада следното че много от нещата не се изпълняват веднага, че се дублират дейности. Е, също така е, трябва да се предвиждат и права и гаранции за гражданите, но това вече е записано в друг текст. Е, втората глава може да изглежда последния начин. процедурите, е, начало на процедурата, привеждане на доказателствени средства и така нататък. Е, и трета глава причини или по-скоро основания за недействителност на е, съдебно решение, възможности за обжалване и така нататък. И накрая всички съществуващи производства и процедури в Европейския съюз трябва да бъдат ориентирани към тези задължителни разпоредби, т.е. да ги спазват или е, да се предвидят съответни изключения. Затова смятам, че това най-общо е съдържанието. По тази причина е важно да се гарантира Опростяване е, с цел по-добро сътрудничество. Гражданите трябва да знаят, че съществуват определени гаранции за тях и по тази причина трябва да се гарантират е, определени е, задължителни правни норми. Много важно е и начина по който те ще бъдат формулирани, за да не възникват коментари, каквито винаги е имало и да не се пораждат спорни случаи, свързани с е, неправилно толкуване. И всичко това, естествено, трябва да бъде преведено на всички работни езици на Европейския съюз. Ортега и Гасет, един голям европейски мислител, казва Никак не е лесно да се извършва превод между различните правни системи и аз мисля, че ние бихме могли да постигнем цел, с която да се гордеем. Това се отнесе не само за онези, които а, са а, учредили Европейския съюз, а за всички, които участват в него. И накрая аз искам да се огранича във времевата рамка. Ще спра до тук. Поздравявам всички, които представиха този документ, също от комисията и е, Също искам да поздравя всички, които участваха в изработването на документа от Европейския парламент. Благодаря. Не е достатъчно да се знае нещо, то трябва да се прилага. Не е достатъчно да се иска нещо, то трябва да се направи. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега колегата Смит. Давам ви думата. Um, Благодаря. Благодаря също на работната група за поканата. Аз също отделя известно време за това да говоря какви са, каква е обосновката за тази тема. Мисля, че е много важно да мислим защо ни трябва административен закон, защото парламента може да се изправи срещу нежеланието на комисията, когато се стигне до договаряне на подробностите на тези на подобен закон. Така че трябва да знаем защо искаме да има този закон. Нека да кажа следното. Административният закон и легитимността на Европейският съюз, т.е. защо работната група в момента разглежда този въпрос. Освен това ще коментирам до известна степен туквото и какво означава то за европейските граждани. И накрая ще говоря за това какво може да се направи в бъдещата страна на парламента. И така. Защо е необходим добре действащ административен закон за легитимността на Европейския съюз? Мисля, че трябва да е, изтъкнем, че административният закон е важен за всяко формулиране на политики. Административното право дава легитимност на съществуването на определена система, защото гражданите знаят на каква база се издават решенията и как могат да подходят към тях, съответно да ги оспорват. Без да имат това право гражданите, е, закононалагащите системи могат да бъдат приемани като е, неправомерни и да се създаде така наречения демократичен дефицит. Една добре функционираща система на административно право може да намали е, чувството, че Брюксел приема решения без да има отговорност за тях. За това трябва да се отчита и е, факта, че подобен асиметричен закон ще повиши легитимността на Европейския съюз. Лисабонският договор прави няколко връзки между административното право и е, легитимността. Тук координатора от работната група се изказа в този смисъл. Аз съм коментирала това в писмения документ. Но добре функциониращия административен закон а, дава възможност да се създава държава на законността. Аз в писмения документ разглеждам и сложността, и непоследователността, и пропуските в административното право в Европейския съюз. Ние сме напълно наясно колко сложна е картината на административните процедури в ЕСЕ. Е гражданите получават различно отношение от различните институции. Те са, биват третирани различно от парламента, от комисията, от съвета. А също така, още по-притеснително е, че вътре в отделна институция те отново се сблъскват с различен подход и различно третиране. Докато в край на краищата, в рамките на Европейския съюз, гражданите очакват една добра административна защита. И когато се обръща един и същи гражданин към една и съща институция, примерно за нарушение на определена процедура, да речем за обществен търг или за финансови разпоредби, е, отношението към него ще бъде напълно различно. И от институционална гледна точка това може би е оправдано, но това не е оправдано от гледна точка на гражданин. Нито пък от гледна точка на ефективността да има разнобойни правила или да има области, където въобще няма разпоредби или други области, където са изключително сложни разпоредбите, това не е добре нито за институциите, нито за гражданите. Настоящата правна уредба се развила органично с развитието на договорите и на съдебната практика във времето административното законодателство се, за, се развива заедно с подзаконовите норми всъщност. И много често там или с това се оправдават е, несъответствията в е, системата. Би следвало подобно административно право всъщност да се развива на базата на едни общи принципи. Освен това е необходимо да има хоризонтално приложими принципи, независими от тематиката или е, политиката. В момента има много малко действително хоризонтални принципи в европейското право. Е, едно изключение е правото за достъп до документи. Извин... Законодателните разпоредби в момента се ползва е, предимно съдебната практика за решаване на отделни казуси но в писмения си документ аз е, обяснявам, че съдебната практика не винаги не трябва да се сменя, е, не трябва да заменя общите правни принципи. Защото общи принципи могат да бъдат прилагани само, само срещу администрацията на, е, на страните членки, а не към индивидуални граждани. А, съдебната практика не винаги е приложима, защото тя се отнася само към конкретни казуси, а не дефинира общи принципи, дефинирани от законодателя. В такъв смисъл смятам, че съм предоставила достатъчно аргументи за това, защо е важно да има административен закон и защо е необходимо да се преодолеят на съответствията и пропуските и сложностите в е, правната система, която съществува в момента в Европейския съюз. Според мен има някои общи административни принципи, които могат да бъдат е, включени в бъдещи предложения в момента ще коментирам един неизчерпателен списък от такива принципи. Подчертавам неизчерпателен. Първо, във всяко законодателно предложение трябва да се отчита интереса на гражданите. Второ, правото на справедлив съдебен процес. Също така задължението да се изгра... изрежда администра... аргументацията и да се стъпат принципите на а, откритото администриране по член 298. Също така стандарт за прилежно изпълнение на разпоредбите. Примерно, такова задължение има в е, правото за защита на конкуренцията, но не в други правни режими. Също е, дефинирането на трети страни и техните права, безпристрастност, обективност, недискриминация. Отново подчертавам и необходимостта да има ясни дефинирани срокове, т.е. институциите да не могат е, безкрайно да отлагат вземането на решение и трябва да има възможност гражданите да реагират. Също е необходимо да има възможност за вътрешен а, преглед на оплакванията или желбите. Такова, такъв инструмент трябва да се предвиди във всички хоризонтални инструменти. Всички тези принципи са заста, застъпени някъде или в правната практика, или в съдебната практика, или в вторичното, под, е, в, е, в вторичното законодателство, или в разпоредбите на омбудсмана или в хартата на, основ, на основните права. Тоест, вероятно, няма да е толкова трудно тези принципи да се включат в новото законодателство, но проблема е, че тези принципи трябва да се прилагат във всички административни ситуации, независимо за кой е, отрасъл става дума. И по-голямото е, предизвикателство за създаването на този закон е чисто административните режими. Защото самите експерти в момента не могат да дефинират в, коя, в кой административен случай а, е, трябва да се приложи съответен хоризонтален задължаващ закон. В такъв смисъл а, е, всеки закон трябва да бъде достатъчно ясно и широко изготвен, и да покрива всяко взаимодействие между администрацията и гражданите. Това се прави с цел да се избегне настоящата ситуация, когато административ, е, за, гаранции за административно закони има само при задължително законодателство. Също така трябва да се отдели внимание на конкретни области, примерно процедури за нарушение или действията на някои агенции като ОЛАФ, където е, комисията може би ще е склонна да създаде изключения. Е, режима за достъп за документ, до документи е много показателен как е, се развиват после тези изключения във времето. Примерно в е, комисията в закона за достъп до документи, комисията е предвидила изключение и то доста широки и те реално всъщност е, анулират е, общата презумпция за достъп до документи. Именно подобен проблем трябва да се преодолява, защото за това трябва да има е, именно хоризонтални инструменти. Във всеки момент, когато има взаимодействие между гражданите и администрацията, трябва да има и съответен законодателен режим. Подобни принципи не бива да предполагат е, решения от, от страна на изпълнителните органи, за да може да има достатъчно кохерентна административна среда. И не бива да се забравя защо всъщност се създава е, този закон. Е, законът не е за това да обслужва институциите, а за да се създаде една култура на обслужване към гражданите. В моите бележки Отхвърлям възможността да се постигнат реформи посредством незадължителни е, норми. Тук се е, говореше за това, че незадължителните норми допринасят за създаване на култура и аз съм е, на обслужване, аз съм съгласна с това, но те не са достатъчни. Също така отхвърлям възможността да се кодифицира съществуващата правна практика И го правя, защото смятам, че има пропуски в настоящата система и няма смисъл да се описва в закон една недостатъчно адекватна система. Нямам време в момента да ви излагам допълнително аргументите си в е, този смисъл и в заключение искам да кажа, че според мен е възможно да се постигне е, реформа на административната е, практика в Европейския съюз, като се създаде хоризонтален, законно обвързващ инструмент по член 298, който ще задължи агенциите и институциите на Европейския съюз и би следвало да може да се предложат е, кръг основни административни права, които да са задължителни и да са минималните гаранции на които трябва да разчита всеки гражданин в взаимоотношенията си с институциите. Подобно законодателство може да съдържи допълнителни защитни механизми, но не следва да пада под минимума, дефиниран от стандартните хоризонтални разпоредби. А където има препокриване между конкретното законодателство и хоризонталното, трябва ясно да се обозначи, че хоризонталното законодателство има предимство. Например, там, където има законодателство, примерно като процедурите за нарушение, би следвало да се опише един общ режим, който да не зависи от конкретната тематика. Лисабонския договор дава и необходимия стимул и практическите инструменти, от които се нуждае законодателя, за да внесе кохерентност в законодателството. Правното основание е член 298, а хартата на, човешки, на основните права дава съответната идеи. В Лисабонския договор се говори за открито и прозрачно администриране и именно тази цел трябва да бъде има на предвид, когато се формулират съответните законодателни предложения. Благодаря на госпожа доктор Смит. Последният ни оратор в този кръг от изказвания е професор Жак Цилер. Je tiens à souligner euh, la qualité remarquable du travail qui a été fait. Всички изказали се до тук говориха за работата на работната група. Аз ще отразя само основните размишления, които имат отношение към дебата за създаването на административен закон. Euh, de, de vocabulaire, j'utilise comme beaucoup les termes loi. Ще говоря за административно-процесуален закон. Съществуват съответните термини на немски, италиански и на други езици. Мисля, че е много важно да формулираме закона по такъв начин, така че да е ясно на широката публика за какво става дума, т.е. че става дума за административни процедури на европейските институции. Целта подсказва, че става дума за една законодателна е, мярка. Става дума не само за празно основание по член 298, това е неоспоримо, но също така смятам, че трябва да е, обосновем защо използваме този член и да кажа, че има и по-конкретно правно основание, примерно с разпоредбите за достъп до документи. Но няма общ хоризонтален инструмент. И в такъв смисъл е, може е, да се позовем на член 298 именно за изготвяне на подобен инструмент. Административно-процесуалният закон трябва да се отнася за всички институции и агенции на Европейския съюз, разбира се, в рамките на техните специфични правомощия той не следва да се отнася до администрацията на страните членки. И още повече този закон, това, което подчертаха и колегите ми, трябва да се отнася до всички отрасли без изключение. И не само до всички политики на Европейския съюз, но и до всички сфери на дейност, т.е. там, където се вземат отделни решения и в взаимоотношенията между европейските институции и в правомощията на тези институции да създават правни разпоредби. Разбира се, в такъв смисъл вече съществуват инструменти, но те трябва да бъдат включени в един общ закон. Както се каза, незадължителните правни инструменти също съществуват, но те трябва да бъдат отразени в един правен режим. съответните пропуски, които съществуват или които ще бъдат е, установени в е, конкретното законодателство, би следвало да бъдат е, разрешени на хоризонтално ниво. Този закон трябва да бъде прият на базата на общата процедура по член 298 И трябва да се създаде и един допълнителен инструмент към този е, административно-процесуален закон. Примерно за комисията и за изпълнителните агенции трябва да има делегирани е, регламенти, които евентуално да допълват е, тяхната дейност. Но това не следва да бъде практиката за останалите агенции, защото това ще наруши много автономията на комисията. Също така е необходимо, това второ, да се изготви едни просто формулирани документи за, за обществеността, по същата тема говориха и моите колеги. Още от сега следва да се предвиди един механизъм, подобни просто формулирани документи да бъдат изготвени още по времето, по което, докато се изготвя и съответно административния закон. По-трудното е да решим до каква степен този закон ще урежда подробностите. Това е проблем, който е добре познат във всички страни членки, които имат подобни административни закони. Някои страни са ги приели от а тук, както чухме, има други с дълъг опит в това отношение. В препоръките на документа, специално препоръка 9, коментира именно този проблем – защо? Защото съществува риск, ако е, се формулират е, твърде широки общоправни норми, инструмента да не бъде твърде ефикасен. По две причини. Първо, колкото по-общ един закон, толкова повече ще съществува широк марш за маневри, за изготвяне на допълнителни е, правни разпоредби от различни органи, което ще наруши хомогенността на разпоредбата. И второ, служителите на институциите, на органите на Европейския съюз няма да се да прилагат а, този закон, ако той е пределно общ, а ще се възползват по-скоро от а, вътрешните разпоредби и правилници или от а, циркулярни писма за прилагане на съответния закон, което отново ще осложни въпроса с прилагането му и отново ще се създаде разнобой в практиките. Тоест, е, трябва да се стигне до някакво ниво на подробности, но то да е пределно практично. Колко ще дълга колко дълга ще е, текста на закона няма отношение към въпроса Наполеон цитира това, че доброто законодателство трябва да бъде кратко и ясно. Т.е. в никакъв случай дълго формулирани или широко формулирани норми не са ефективни. Също така трябва да се мисли дали трябва да създаде един или повече от един закон. Защо? Защото в много страни членки съществува различен нормативна уредба както конкретно ни разпоредби за отделни решения, отделно в други страни има общи правни норми. Така че един административно-процесуален закон на европейско ниво, ако отчита всички тези е, специфики, ще бъде неефективен по четири съображения. Първо, в много процедури има елементи на решения, които се отнасят към, конкретни лице, лица или към е, общи разпоредби, примерно свързани с дейностите на Европейския съюз. Освен това, голяма част от общите принципи се прилагат в е, всички области. към правата на отделните граждани, така е, как и към разпоредби, свързани с свърз... сключване на общи договори. Много често също така, когато има общи разпоредби и съответно не се тълкуват в допълнителни правни разпоредби нормите, се получава разногласие. Също така е необходимо да има координация между административния закон и други разпоредби, които ще се формулират в бъдеще. Говоря за разпоредби в бъдеще, защото трябва да има известна иерархия в е, законодателството и е, напълно е възможно в един момент при издаване на нови разпоредби да се забрави, че има един съществуващ топ закон. Така че трябва да има една клауза за подчинеността на този закон спрямо последващи е, конкретни форми на законодателство. Трябва да бъде отчетена и този момент. И е, накрая, нека да говоря малко за метода на е, кодификация, т.е. включване в закон на нормите. Един административен закон не може да се ограничи до чисто е, техническото е, кодифициране на съществуващото право, защото това няма да преодолее нито пропуските, нито ще внесе подобрение в е, съществуващата система, където има разно, разнобой. Тоест, е, трябва да се търси едно иновативно решение за създаване на законовата норма. И тази задача трябва да бъде изпълнена от законодателя. Тук е, Европейския парламент има изключително важна роля и го казвам не само защото съм е, при вас, а защото смятам, че това е изключително важно. Парламента действа като съзаконодател, но той действа също и като контролен орган, т.е. институцията, която упражнява е, контрол в институционалната система. той има контролираща функция спрямо изпълнителните институции. И съответно всички участващи страни, включително и представители на гражданите, Европейския защитник на данните, омбудсман и така нататък, трябва да дадат своя принос към формулиране на това законодателство, но, господин председател, аз считам, че ролята на Европейския парламент е изключително важна. Вие знаете, е, че е, сте ограничени, защото комисията има изключително право за даване на правно предложение, но в ролята ви на съзаконодател и на контролен орган е изключително важно вие да участвате и то активно на всички етапи на законодателния процес не само при обсъждането на законодателните предложения и при гласуването им, а по време на цялата процедура, която от една страна трябва да бъде достатъчно бърза, моите е, говорещите преди мен коментираха това, но и също да участвате в големи подробности, в подробност е, да се обсъжда тази процедура. Това е, господин председател. Благодаря отново за възможността. Благодаря, професор Цилер. Колегата Тайн иска сега да вземе думата, моля. Аз също бях член на тази работна група защото моята политическа група ме помоли да участвам в нея. Честно казано, бях малко скептично настроена, още повече, че според мен правното основание не беше достатъчно, но много бързо при обсъждането стана ясно, че е, при различните казуси и области на правото, които проучихме, съществуват много големи празноти и смятам, че тук е, ни е необходимо единно европейско административно-процесуално право. Не знам на английски как трябва да се преведе, поне е, на немски винаги се говори за административно-процесуално право. Е, на френски също. Всъщност това е а, е, закон за административните процедури, извинете, за това става дума, а не за административно право, а, е, защото а, е, има много случаи, в които а, за определени ситуации не се предвиждат процедури, с които те да бъдат а, уредени. И тук а, ние успяхме да реагираме още в самото начало. Има много а, жалби по това, че много от процедурите не са достатъчно прозрачни и е, аз смятам, че изобщо е, тази област е много обширна и не знам дали бихме могли да я уредим само с минимални норми. Както при е, колективните искове и тук ни е необходим хоризонтален подход. Разбира се, всичко това зависи от отделната област на правото и трябва да се предвидят съответните процедурни разпоредби. Смятам, че това не е толкова голям проблем. Поне в Германия се предвиждат такива разпоредби. Съжалявам, че колегата Берлингуер не е тук. Аз искам да изтъкна неговата изключителна работа, както и приноса на секретарията. Както казах, аз в началото бях много скептично настроена, но сега мога само да препоръчам да се работи по тази тема, да се изготви доклад по собствена инициатива, защото наистина има много големи непълноти, що се отнася до административните процедури, с които да бъдат защитени гражданите. И е, сега, е, тук възниква проблема и с а, списъците, как да, бъ, да се влезе в тези списъци, как да бъде а, заличен някой от някакви списъци, примерно за терористи. И това смятам, че трябва да се уреди с а, европейско законодателство. Колегата Лихтенбергер. Благодаря. Това беше едно много добро обобщение. Смятам, че ние изключително много е, ценим колко е важна тази тема за гражданите на Европа, въпреки че на пръв поглед тя изглежда твърде абстрактна. Е, Всъщност това е и големия проблем, който винаги изпитваме, когато става дума за административно, административно-процесуално право или в случая за административни процедури в Австрия, в Германия, в различните страни има различни термини за това. За мен обаче възникват някои въпроси. Смятам, че трябва да обърнем особено внимание на кодификацията, но въпросът е как да го направим. И сега искам да се позова на нещо, нещо, което беше вече казано, именно, че в крайна сметка ние трябва точно в тази сфера да осигурим участието на парламента още в началото на законодателния процес. За мен това е отрешаващо значение. И тук не трябва да се прилагат обичайните правила. Смятам, че трябва да се позовем на опита на всички, които са на предния фронт, ако така могат да се изразя, и които непрекъснато се срещат с гражданите. Ние чуваме от тези, които са подчинени на нормите, както се казва на немски язик, че има трудности да се справят с сроковите, с разпоредбите, с начина и процедурните правила за подаване на жалби. Тук има много голяма несигурност и много проблеми в практическата работа, особено когато става дума за процедури по нарушения и задължението за информиране на онези лица, които са заявили, че е извършено нарушение, смятам, че тук е, спешно се нуждаем от кодификация. Това е нещо, е, за което ни е необходима обратна връзка с гражданите. Тя е необходима и е, тази обратна връзка ще ни даде възможност да разберем колко добри или колко лоши закони сме приели. Смятам, че точно тук трябва да започнем. Там, където е интерфейса, пресечната точка между институциите, институциите и гражданите и е, там, където става дума за срокове, за право за предоставяне и задължение за предоставяне на информация, защото от тук е, проистичат най-много жалби. Мисля, че когато е, работим по тази тема е абсолютно необходимо от самото начало да включим в тази работа големи е, организации, които защитават е, правата на гражданите, за да видим къде точно съществуват потребности, къде най-бързо трябва да бъде създадена нормативна уредба, защото, е, както казах, е, изключително големи са изискванията за прозрачност. Те са е, различно е, големи в различните сектори на администрацията. Има сектори, където трябва да се реагира на повече теми, където се изисква повече прозрачност и е, всъщност е, само е, се получава, само гражданите получават потвърждение, че се е получена жалбата им и нищо повече. Точно тук трябва да реагираме, защото по тези случаи се получават най-много жалби. Гражданин отказва, аз съм уведомен, че ми е получена жалбата, но повече не съм получил никаква информация. И така у гражданите се създава прострация, скептицизъм по отношение на европейските институции. Така че според мен, и това е и моят призив, когато се работи по тази уредба, трябва да бъде включен на опита на гражданските организации, трябва да бъде включен и опита на парламента, трябва да бъде включен и опитът на хора, които вече са подавали жалби, които които бихме могли да попитаме как е, те възприемат комуникацията с европейските институции в техния конкретен случай. Ясно ми е, че има огромни гигантски разлики между държавите членки на Европейския съюз и е, Гражданите обикновено се позовават на националния си опит. В държавите, където има недостатъчно прозрачност, от тях въобще не постъпват жалби. А там, където има по-голяма прозрачност, е обратното. Така че трябва да се гарантира висока степен на прозрачност. Е, разбира се, е, това изисква много опит как е, да се постигне и въобще как да се действа по условия на прозрачност. Това, което ние можем да предоставим като помощ, може да има много лет целебен ефект и в много държави членки и не на последно място мисля и за Австрия. Благодаря. Виждам, че няма други изказвания. Искам да посоча, че на следващото заседание на координаторите ще бъде разгледана тази тема и ще имаме тук е, законодателен доклад по собствена инициатива. Не обикновен. Тук вече ще има конкретни предложения на комисията, които ще разгледаме, така че ще има достатъчно работа. Както казах на последното на на следващото заседание на координаторите ще обсъдим тази тема, тъй като няма други изказвания. Благодаря на експертите за техния ценен принос към настоящата дискусия. Както казах, ние ще продължим да работим по тази тема. Колегата Берлингуер е, него искам да го извиня, защото той трябваше да напусне по-рано заседанието, но е запознат с дебата. Благодаря. Ще се видим в 15 часа отново заедно с комисаря по правосъдие.